че един от вас си махна картата, за което ви благодаря. Нека да видим. Вие махнахте картата. Нека да гласуваме отново за всеки случай, ако са махнати две карти. Добре, 78 изменение, начало на гласуването, електронно гласуване. Един от НП да махне картата си, само един. Добре, край на гласуването. Равни гласове, значи отхвърля се. Това показва, че да, махнали сте две карти от НП. Сега 79-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то за, против, въздържали се, Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега първо изменение. А, първо отхвърля се, второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето съображение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега трето компромисно изменение за, против, приема се. Приема се най-накрая. Изменение 12. Останалите отпадат. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искат Добре, правим проверка с електронно гласуване, начало на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. Добре, а сега трите последни гласувания. Първо, гласуваме няколкото изменения, които приехме. Начало на електронното гласуване, край. Приема се. Сега законодателната резолюция за електронно гласуване, начало на гласуването, край, приема се и финалното гласуване, начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. Приема се честито господин Бузек.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 is and it becomes red. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, we've got in front of... Уважаеми колеги, дами и господа, пред вас са документите по една важна точка. Е, мадам, мадам рапорчер, Петра. Уважаема Петра, мога ли да те помоля? Знам, че ти си звездата, обаче трябва да продължим работата си. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, моля, запазете тишина. Нека да започнем работата си. Предстои ни много важна среща, свързана с Европа Европейската среща на младеща от 2016 година. Тук ще се срещам с хора, участвали в тази среща. Бари Овино, Хелене Раб и Андре Дечико Нардоне са участниците. Андрея. Председателят се опитва неуспешно да произнесе името и участникът му помага. Андрея Дачико Нардоне. Темата на срещата на младеща през 2016 година засегна много области, свързани с дейността на ИТРИ, по-конкретно научно и развойната дейност, киберсигурността и един цифров пазар и енергетиката. Тази година срещата се проведе на 20 и 21 май. Ще има такава среща и следващата година. Тази година на нея присъстваха 7500 млади хора, обсъждащи е, множество идеи за бъдещето на Европа. Нашата колега госпожа Сандер и господин Мартен представиха парламентарната ни комисия на тази среща. Нека да кажа няколко думи за младите хора, които участват в срещата днес. Господин Барио Вино, роден през 1991 година в Найроби, Кения, роден все пак през 20 век, не през 21 много активен по европейски въпроси, получил няколко награди за най-добър делегат. Основал е две организации, сред които Business Breakfast и е водил, и е водил няколко успешни проекта за овластяване. Бари се интересува от международно данъчно облагане, въздобновяеми източници на енергия и човешко развитие. Хелена Рап е на 19 години. И е учила економика в Виена. е, участва в Европейски младежки парламент – от гимназиалните си години още и се занимавала с области, свързани с коми... Е, дейността на комисията ИТРЕ и е ам... била сред е, посланиците за образование сред младите. Андрея Дачико Нардон е роден в Рим, Италия през 1995 година. Учи за инженер има еклектични интереси в своето образование. Силно вярва в комбинирането на познания от различни области на познанието. И има за цел да подобри благодействието на обществото. Би искал да стане предприемач и да участва в напредъка на Европа. Това беше информацията, която намерих поне във вашето CV. И така, нека да е, предложа следния начин на работа. <clears throat> Първата част наша развойна дейност и Хоризонт 2020 година. Ще дам думата на двама от вас. Хелене и Андрея. Всеки ще има две минути и ще представи една идея. Първо Хелена, после Андрея. След това мога да дам думата на някои депутати. които да направят коментари и вие може да отговорите на направените коментари и всеки ще има за това по една минута. Втората част. Киберсигурност и е, е цифров пазар енергийна, и трети енергийна ефективност. И така, Хелена и Андре, след това Бари по-късно. Хелена, готова ли си? Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент. За мен е важно да се положат усилия кариерата в областта на научната дейност да стане по-привлекателна за младите хора за пете години след завършване на съответната образователна степен. Необходимо е да се насърчи специална пътека. Затова по Хоризонт 2020 година може да се създаде специална програма и да се проучи точно как по-настоящем университетите си сътрудничат с изследователски институции и фирми, за да може да се събере повече информация за ситуацията в момента. От там нататък може да се продължи с създаване на специална програма, която да насречи младите хора и да преодолее някои недостатъци, които може да има научната кариера по-настоящем за младите хора. Това е важно за науката и за технологиите. Също времено е важно и за развитието на човешките ресурси за подобна научна дейност. В областта, в която аз работя, например, би могло да се създаде е, възможност е, за комбиниране на научна дейност в е, научни институции и е, предприятия. Трябва да разгледаме какви са предлаганите условия на труд, какви са стимулите, каква е схемата за възнаграждение и за стимулиране. Трябва да видим какви са стандартите в научните институции и какви са стандартите в частните фирми. Трябва да видим и какви са социалните придобивки и всички останали елементи от е, възнаграждението на младите хора. Трябва да ги насръчим да се насочат към научна дейност, защото това е нашето бъдеще. Надявам се, че ще подкрепите идеята ми. Благодаря ви много. Очаквах, че ще говорите 3-4 минути, но вие отлично се справихте с задачата да се впишете в 2 минути. И дадохте отличен пример за това колко много може да се каже в рамките на две минути. Благодаря. Андрея, чакаме да чуем твоята идея за втората тема. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Системата на образование в Европа образова е, работещите на бъдещето, но обществото се променя непрекъснато и Младите хора имат нужда от нови умения, които по-настоящем не са интегрирани в образованието. Моята цел тук днес е да ви покажа как бизнеса може да въведе тези умения в образованието. Европейския съюз може да направи проучване за това как местни предприятия могат да си обменят усилия и да работят съвместно с училищата, за да може да се насречи развитието на такива умения и така да се създадат модели. Може да се създаде общ начин за взаимодействие, който да включва различни типове семинари и курсове и е, да е общ европейски подход, който да дава подобна подготовка и подобни възможности на учениците на всяката Европа. Защото се изискват подобни умения навсякъде в Европа. И навсякъде е необходимо да си сътрудничат предприятията и училищата. Младите хора трябва да имат подобни възможности. За целта трябва и предприятията да установят контакт с училищата и обратното. Само така може да се а, даде на учениците онова, което фирмите после ще искат от тях. Благодаря. Благодаря много отлично участие. Трябва да ви кажа, че ние тук, като членове на Европейски парламент, по някой път се налага да се вписваме в изказванията си, дори само в една минута, но вие вече показвате, че сте способни да направите отлични изказвания за две минути. Чудесна тема подобрение за възможностите за кариера за младите хора, за научната дейност. Особено жените, може би, трябва да бъдат насърчени, казва председателят. Не смятате ли, че това е полезно? авторката на първото изказване Кима. А, второто изказване също е много важно. Ето да кажем в областта на роботиката. Едуард Мартен беше и на срещата в Страсбург. Давам му думата за коментар и по изказванията, и по срещата. За вашето изказване няма ограничение. Благодаря, господин председател. А, но вие често смятате, че говоря прекалено много, все ми ограничавате времето. Нека да кажа няколко думи. За трети път се, се провежда тази среща с младите и се повдигнаха много важни въпроси е, много е жалко, обаче, че бяха зададени толкова много отлични въпроси от присъстващите млади хора. Тези въпроси а, е, ги предадохме на Европейската комисия, обаче все още не са получили своя отговор. Мисля, че трябва да има поне един минимален стандарт на уважение. А сега по направените изказвания. За научната кариера напълно съм съгласен. Аз бях в Съединените щати преди няколко години и там се полагат много усилия и се влагат много средства, за да може научната кариера да привлече млади учени. Там на учените се дават възможности да си вършат работа, работата. В Европа има подобни програми. Има някои подобни програми, да кажем програмата Мария Кюри и възможности да се комбинира докторска програма с е, работа с предприятия. Въпросът е обаче как е, можем да насочим европейския бюджет така, че да запазим младите учени в Европа, е, да не отиват те в Съединените щати, Същевременно трябва да се има предвид, че в Европа се разчита твърде много на публични средства, а пък в Съединените щати това не е така. Има финансиране за университетите, което се разглежда като вид инвестиция и идва от частни източници. В Европа обаче се очаква инвестициите да идват от публични средства. Това е по тази тема. Много се радвам, че споделяте нашите безпокойства по темата. Ние също бихме искали да направим всичко възможно младите учени да останат в Европа и да има добри партньорства, за да може да има тясно сътрудничество между бизнеса и предприятията. Благодаря за изказването. Благодаря ви много. Сега давам думата на колегата Ройл. Е, Благодаря най-сърдечно за интересните ви презентации, които бяха кратки, но съдържателни. Бих искал да е, наблегна на един от въпросите. Интересно е, че младите хора, за разлика от политиците, си дават сметка колко важно е да се свържат по-тясно науката с е, реалната е, е, економика а не просто да образоваме хора е, просто така, а да е, мислим как да ги, е, да ги образоваме, така че те да могат да се включат в пазар на труда. Много хубаво е, че младите хора си дават сметка за този проблем, как да се организира образованието, че да е смислено, разумно, в крайна сметка да има, да си намерят реализация и работни места, които са добре платени и е, хубаво е това, че младите хора е, са наясно с проблема. Второ, в е, политиката, политическите сили се говори много за е, новациите, че новите технологии могат да бъдат опасни, е, се казва там, е, но е, е, обратното е, също е, е много важно, че е, тези е, иновации създават възможности и шансове за разкриване на нови работни места. Създават възможности да се реализират нови идеи. И по-скоро политиката слага спирачки на, на, на това. И е, именно тази, е, това взаимоотношение между политиката и е, научните седи бих искал да изясним малко повече. Благодаря, колегата Чопка. Благодаря, господин председател. Благодаря е, е, за усилията, е, положени от тези млади хора, които поставят много важен въпрос те казаха много, засегнаха важни теми, връзката между университетите и бизнеса, приложните, приложната наука, и интересна е диагнозата, която поставяте във вашите изказвания и е, вашите разсъждения за необходимостта да се финансират научните, е, да се засили е, инвестициите, увеличат инвестициите за научни изследвания. Е, това може е, да стане е, и чрез данъчни облегчения. Не мислите ли, че това също е начин да се е, здобием със средства за инвестиции в този сектор, като се введат данъчни облегчения за бизнеса? Благодаря, господин Тамбуран. Благодаря. Зима италиански. Благодаря много. Аз се интересувам много от тези въпроси, както каза и моят колега. Така, по отношение на политиката, тя е свързана с разходи и по този начин ни връзва ръцете. Предприятията би трябвало да участват, но без да разрушават публичното образование, което би трябвало да съществува независимо. Аз се притеснявам от състоянието на обучението в Гърция, в Италия, в Китай, например, се инвестират милиарди долари в образованието на младите хора, а при нас все още съществуват места, където няма достъп до интернет. Ако искаме да подсигурим бъдещето, следва да нашите политики да не ограничават младежите. Благодаря ви. Лет uh, студенти из технических университет, дипломанти. Аз самият е, често е, поемам е, стъжанти в компанията, в която работех. Правил съм го много, години подред. И изненадвал ме техната любознателност, техния интерес. въпросът ми към гостите е какво смятат те за а, бакалавърската част от образованието и практическия аспект. Достатъчно добро ли е бакалавърското образование степен и не трябва ли промени да се направят? И вторият въпрос. А, не смятате ли, че първото, което един а, новозавършил а, младеж е да а, си намери някаква работа. Дори и, и да иска да е, остане в научните сфери, да бъде научен работник, той трябва да започне с някаква практическа дейност, защото теорията и практиката, знаем, се отличават. И второ, какво е, е според вас най-важното е, като предмети, които трябва да се въведат в е, е, гимназиите? Роботика, нанотехнология, нови начин за нови измервателни техники. Какви видове предмети или теми трябва да се въведат в средното образование? Защото в момента ни липсват е, дипломирани е, младежи, е, не само университетски, с университетски дипломи, но и с, второ, с средно образование и специалности благодаря ви. Това е много важен въпрос. Всяка година се повдигат нови важни теми. Аз се интересувам от придобиването на способности и най-вече въз... необходимостта от това университетите и производствените сектори да бъдат във връзка помежду си, между университетите и а, предприятията, за да може да се да се намира а, индустриален изход и индустриални решения в изследователската дейност. Това са много важни въпроси. Европа насърчава този тип а, отношения в Италия. Например, се направи реформа за доближаване на производството на европейско равнище също се борим, за да може да има повече средства, които да се насочват към младите хора. Всички тези въпроси, които засегнахте, се споделят и от нас и ние действаме от европейските равнищи, за да защитим тези идеи. Доста въпроси е, се събраха и е, Това са въпроси от всички политически глупи в Европейския парламент, тъй като колегите, които ви зададах въпроси, току-що, представят различни групи. Да ви помоля сега за отговори. Нямате ограничения във времето за отговорите. Толкова много въпроси бяха зададени, че няма да е справедливо да ви ограничаваме. Благодаря ви. Много е, се радвам, че имаше толкова въпроси и отклик, отзвук на нашите предложения. Това ме макар да мисля, че нашите мнения имат стойност, че ги слушате внимателно, което не се е разбира от само себе си тези дни е, колкото един от въпросите за бакалавърските степен, дали е достатъчно добра, дали трябва да се промени нещо. Според мен, аз е, следвам економика и бизнес администрация във Виена. Е, това е, е в бакалавърската степен съм все още. Е, и смятам, че това, тя, това следване трябва да е по-достъпно за повече хора. Ние имаме 23 000 е, студенти в е, е, моя университет. Той е един от малките университети в Виена, страна с близо 8, 8 милиона, което говори много за образованието и за това, че образованието трябва да е по-достъпно за хора с различен социален происход колкото до това какво трябва да се направи, да се подобри бакалавърската е, степен, е, бак, е, колкото до теоретичните изследвания, които споменахте, е, студенти, които току-що са направили докторска или магистърска е, степен е, и се заемат с научествателска дейност, не съм сигурна, дали би ги посветвала да, се, да, да преминат в приложни е, изследвания или в някаква практическа дейност просто. Знаем, че в индустриалните, в компаниите е, се набляга повече на приложните е, науки, отколкото е, фундаментални изследвания. И е, тези, които отиват във фирми, е, се занимават с е, приложна е, изследвания. Е, това е, е наистина. Е, мнозина са принудени да го направят, тъй като нямат, универси... нямат е, е, няма альтернатива, защото академичните среди е, не са добре платени е, в е, университетите. Е, възнаграждението не може да се сравни с това в реалния сектор и в частния сектор защото битката да можеш да водиш изследвания е, е много по-тежка в е, научните е, институти, отколкото в индустрията. Така че тези млади хора, които искат да се занимават с теоретични изследвания, нямат голям избор. Те са принудени да отидат в частния сектор това се въжи и за мен лично и така стоят нещата и с много от хората, които познавам. Те е, се занимават с е, е, приложни изследвания, теоретичните остават за хора, които приемат ниските заплати, социалните помощи, които са съгласни да водят ежедневна битка с неясна дългосрочна перспектива. И другия въпрос е е, кои са важните теми, коя е най-важната тема, която трябва да се или предмет да се въведе в е, средните училища? Е, аз мисля, че това е Току-що научих от моите колеги, че в е, Великобритания има предмет критично мислене в, за напредналите, за средното да, е, ния курс. Не съм се е, си мислила за това, но наистина е, те е, предмети, в които се е, е, освояват умения, не, не знания, са много ценни, защото когато свършиш е, гимназия или средно училище или свършиш университета, няма е, да имаш учител или е, някой, който е ти каже какво трябва да направиш, съзнанията, които са придобил. Ще трябва да имаш умения, чрез които да го направиш. Така че мисля, че предмети, които почиват върху компетенции, като критично мислене са много важни и аз бих искала наистина моите деца да могат да изучават подобни неща в училище. Сега Андрея. Е, на госпожа Троян искам да кажа, че важно е да, се, е, е, да има европейски инвестиции но тук не говорим за това какво правят държавите членки, а какво по-скоро прави Европа, защото ние, е, е, е, особено когато говорим за младите хора, ние сме, се чувстваме европейци. Би трябвало да споделиме не само европейските ценности, но и възможностите, да се ползваме от възможностите, които предоставя Европейския съюз. Е, ние тук е, не, не, не се разделяме на французи, германци, италианци, ние е, принадлежим към една общност. И сега на темата какво да се преподава в училищата, особено в средните училища. Моята идея да се е, да, да, да, да се комбинират е, е, образование с практика в индустрията, това е мястото на подобна на съчетаване или редуване е в средните училища, защото там се освояват и умения, които са необходими за е, бъдещето. И ние трябва да научим е, децата, младежите не само на теоретични е, неща, най-добри практики и така наречените меки умения, но в е, е, бъдещия свят, света на, бъд, на утрешния ден ни трябват про, е, умения да програмираме, да, да ползваме научите знания, защото в бъдеще, някой от вас каза, не трябва да се боим от бъдещето защото е, няма да се всичко да бъде е, превзето от е, технологията, от машините. Може би дори журналистите няма да са, се твърди, че няма да са нужни, защото ще има изкуствен интелект. Не трябва да се боим от това. Ние трябва да вървим, да следваме това течение, защото в противен случай ще, ще изостанем, ще бъдем изхвърлени извън борда не можем да, да отхвърляме нововведенията изцяло. В е, бъдеще е, ние ще сме тези е, и бъдещето поколение, които ще пробват новите технологии и сега трябва да инвестираме в младите хора, защото в бъдеще те няма да са просто работници, те ще бъдат творци, програмисти, те са хора, които ще създават неща, няма само да сглобяват, а ще създават. И не можем да си позволим да имаме една средна маса, която няма никакви умения. Трябва тези хора да могат да създават нови неща, защото в противен случай е, това, че си европеец, интелигентен, със съответната култура, е, няма да ни помогне. Ще изостанем, е, защото е, ще, китайците ни ще изпреварят с три измерителните печат и така нататък. И ние ще продължим да губим, ако се не променим начина си на мислене, защото света междувременно се променя страшно бързо, особено с социалните медии медии. Когато говорим за сигурност на е, информацията на данните, което е много важно, младите хора не знаят абсолютно нищо за това. Те са и те най-много рискуват, защото не знаят какво ги чака. А, ние трябва да ги научим как да а, е, е, общуват с новия свят, а, е, но не с уменията от преди 20 години, когато света беше различен когато говорим за данъчни облегчения и за, е, за е, данъчни облегчения за е, предприятията, за индустрията, ще кажа нещо за данъци. Данъците, целта на, данъч, на свиране на данъци е да, да се финансира образованието, а образованието трябва да сътрудничи с индустрията индустрията трябва да е, движи напред, да инвестира в научни изследвания, но това може да стане е, от... Е, именно това трябва да направят предприятията. Е, и те, за да могат да си го позволят, трябва да бъдат облегчени от данъчна гледна точка, за да могат да инвестират в университети, в училища, така че училищата да, да бъдат на ниво е, става дума за едно взаимодействие, а не просто да казваме трябва ни, ни пари за това и е, данъчни облегчения, от друга страна трябва да се движим напред и да инвестираме. Мисля, че нещата трябва да се разглеждат в тяхната е, в тях, като комплекс от е, проблеми. Благодаря, скъпи приятели много е, наистина вълнуваща е, дискусия. Отговорите ви бяха много интересни. Сега да минем на втората тема. Единният цифров пазар. Бари, е, две минути за представяне на въпроса. My first idea is to guarantee uninterrupted internet connectivity in all European cities. Е, сега е, аз мисля, че наистина трябва да се гарантира сигурността на публичното пространство, защото това са социални смесици, в които различни хора е, общуват. Европейската мобилност е стълб на европейската структура и наш дълг е да е, пазим, да опазим публичното пространство от организирана престъпност и други. Има два аспекта на този въпрос. Първо, да, е, е, да организираме такива хотспотс е, и да свързваме хората, които да получават информация в случай на извънредно положение, но и да могат да се свързват с своите, с съответните органи в случай на нужда и опасност. Второ, да има а, апликация за свобо... безплатна а, инсталирана апликация за сигурност във всички а, е, е, е, на всички смарт а, телефони а, и да могат да се ползват а, тази информация да се ползва на два езика, английски и езика на страната. А, съответно да може да има локализиране на а, а, крайния потребител. А, е, да може е, да е, се постига идентификация на заподозрени или беженци. Също да има апликации за това. Има милиони такива телефони в Европа. За да може гражданите да участват в тази апликация за европейска сигурност, ние трябва да, да я разпространим експоненциално е, това ще е едно удобство за пътуващите, е, особено тези, които се движат, е, минават от една държава в друга и това ще им помогне да избегнат високи такси за роуминг. Това е начин да се прилагат модерните технологии, за да се гарантира чрез тях едно по-добро качество на живота на гражданите. Благодаря. Сега Хелън има думата. Благодаря, господин председател. Втората ми идея за киберсигурността и цифровия пазар е следната. Бих искала да се приеме право, което да насърчава обединен един цифров пазар и започващите фирми в тази област. Ако искаме да използваме интернет, да споделяме информация, знаем, че данните ще бъдат събирани и продавани. за да можем да участваме в определени социални платформи, предоставяме, е, се иска от нас е, да споделим информацията си. Когато от нас се поиска да натиснем бутона Съгласен съм, реално това не е избор. Ето, ако се регистрираш за Фейсбук или се съгласяваш данните ти да се събират и да се продава след това, или не можеш да използваш тази мрежа, в която участват всичките ти останали приятели и цялото ти семейство. Затова е необходимо да има правна рамка, която да създава такива условия, че да можем да ползваме съответните мрежи, дори когато не сме съгласни информацията ни да се обменя. Необходимо е това и за да се създаде повече подкрепа за онези организации с нестопанска цел, които работят в технологичната област. Има нови предизвикателства и има начинаещи фирми, които трябва да получат подкрепа бързо да се развият. Европейски технологични шампиони трябва да станат част от 20-те най-, добре най добре развити фирми в света в информационните технологии. По-настоящем няма нито една европейска фирма сред тези 20. Необходимо е да се положат специални усилия на европейско равнище. Благодаря за презентацията. Сега нека да поискам от колегите си да вземат думата. Колегата Мартен. Заповядайте. Няколко коментара. В света на интернет, в света на постоянната взаимосвързаност, съм напълно съгласен с вашите идеи, именно да се създадат хотспотове и да има безплатна Wi-Fi мрежа на публичните пространства. Нещо, което, е, между другото, съществува в моята страна. Във Франция има такива зони. Идеята е да се включат и а, е, приложения, свързани с сигурността. Това а, е, също е добра идея. А, често тук имаме известна дискриминация. Всъщност държавите членки вземат а, тези решения и има някои региони в а, на Европейския съюз, където дори няма широко лентов интернет, камо ли е, да говорим за публично на достъпни хотспотове. Така че има държави членки, които трябва да направят повече, отколкото правят сега. Също времено трябва да имаме предвид, че не всички имат е, смартфон или компютри и много често днес доста, трябва специално да се обръща внимание достъпът до информация, до обучение и възможности да не минава само и единствено през интернет. Сега, по другия въпрос, ново започващите фирми в Страсбург много млади хора говориха колко е трудно в Европа да се създаде такава нова фирма. И действително добре е да има административна и фискална подкрепа. В моята страна, например, ако някой създава предприятие, дори да не е направил едно еврооборот, вече има ангажименти свързани с данъчно облагане и прочие а, би било възможно, когато започва такава нова фирма, да се създадат по-облегчени условия. Що се отнася до хармонизираните норми за социалните платформи, може би аз не познавам темата достатъчно добре. Аз а, съм от а, промишлеността, но от, а, не от тази, която е свързана от, с а, информационните а, технологии. Но няма как да има нова технология без да има индустриална база. Трябва да се съвместят двата въпроса, а не да се противопоставят. Благодаря. Благодаря. Нека и аз да задам няколко въпроса Уважаеми млади приятели, виждате, че тук има превод на 23 езика. Виждате преводачите. И за това, може би е добре да ви покажа, че е възможно да се говори на някой друг език, освен английски. Така че, моля, сложете слушалките си, ще се изкажа народния си език. Както, ще види, както виждате, слушам превода, слушам превода на полски всъщност. И така, уважаеми приятели, искам да задам следните въпроси. Първо, искам да се обърна към господин Олино по отношение на киберсигурността. Правото на лична неприкосновеност от една страна и сигурността от друга. Това е доста сложна дилема. Не е лесно да се вземат решения в областта. Друг важен въпрос е свързан с сигурност и отбраната. Това, което става в интернет, това, което става с космическите технологии. Тези решения могат да се използват за различни цели. В днешно време основният въпрос е как да се гарантира сигурност и стабилност в ситуация, в която интернет може също да бъде използван и от онези, които искат да нанесат щети. Така че, какви според вас са възможностите да се погрижим и за двете теми? Сега към Хелън. Споменахте социалните мрежи и това, че те са важни. На срещата през май в Страсбург имаше специална е, част, е, посветена именно на такива проекти. Моят въпрос към вас е следният. Как може в интернет да се предотврати речта на омразата? Защото тя създава съвсем различен тон на общественото обсъждане. Класическите медии, така както ги знаем, обикновено си налагат самоограничения, не изразяват екстремни мнения. Обаче в интернет а, има такива мнения, които непрекъснато се обменят и няма как да се контролират. Това води до сериозни напрежения между определени хора, страни, нации и води до много неприятна атмосфера в интернет. Имате ли някакви идеи какво може да бъде направено? Защото от друга страна не бихме искали да цензурираме интернет. Искаме да има свобода на словото. Това е важна ценност за нас. Уважаеми колеги, иска ли някой друг да се изкаже? Давам думата за отговор. Of course, Barry. Uh, thank you very much for the response and for the questions. Uh, I will start... Благодаря много за коментарите. Първо, показаното от господин Мартан. Въпросите бяха зададени на френски, така че ще отговоря на френски. Е, що се отнася до факта, че има много градове в Европа, в които има такива хоспотове, мога да кажа следното. Да, има такива градове в Франция, а в Амстердам има такива места, обаче в Брюксел, например, е, това не е така нещо, което създава сериозен проблем за сигурността в е, публичните пространства, които не предоставят възможност всички граждани с телефон да имат достъп до този до интернет безплатно в публичните пространства. Вярно е, че има региони в Европа, в които няма дори широко лентов интернет, но нашата основна загриженост на европейско равнище са местата, където европейците се срещат. Аз, например, живея тук в Белгия, в една фламандска община. Там обаче няма толкова много между европейски срещи, няма толкова много туристи, а пък туристическите градове, които привличат много хора, изискват по-специални мерки. В крайна сметка живеем в Европа на мобилността. Затова е добре да се положат специални усилия за големите публични пространства. След това, що се отнася до конфликта между правото на лична неприкосновеност и сигурността, както и втория въпрос, какво може да се из... направи срещу злопотребата с интернет. Идеята, която предлагам аз днес е по-скоро насочена с, за, към справяне с криминална дейност и престъпления на място, а не, в, а не с киберпрестъпност. Тоест, ако видите някой да напада някого, веднага да можете да се съдействате. За съжаление обаче не мога да отговоря на въпроса какво може да се направи против киберпрестъпността. Сигурно има как да се предотвратят такива атаки чрез засилване на полицейските ресурси, които се занимават с тези атаки, с по-добро оборудване. Аз познавам Белгия, например. Знам, че много от полицейските участъци разполагат с доста устарели компютърни системи. Е как при това положение могат да се борят срещу киберпрестъпността? Що се отнася до личната неприкосновеност и нейното противопоставяне на сигурността, когато се намираме в публично пространство, мисля, че е съвсем че не е нарушение на личната неприкосновеност, ако нещо се случва, ако някой прави нещо лошо, гражданите да уведомят полицията. Това не е на, на този човек Жилището, в крайна сметка, е публично пространство. Хелен, заповядай за отговор, моля, бъди малко по-красна. Помолихте да ме да бъда кратка, така че ще се занимая само с един въпрос, как може да се предотврати речта на омразата в интернет. Въпросът е много важен. Както вече казах, не бихме искали тези социални пространства да бъдат предмет на цензура, така както често са вестниците искаме те да са различни. Въпросът е обаче какво различава социалните мрежи от публичните пространства в града, да кажем. Ако не можем да спрем някой да използва реч на омразата в публично пространство, тогава как можем да го спрем да използва реч на омразата в интернет. Социалните мрежи е, в интернет е, трябва да подлежат на същите правила. Именно за това искаме интернет да бъде възможно най-безопасен, е, точно както искаме това и за публичната среда. И мисля, че тук основното решение е образованието. То трябва да създаде отговорни възрастни, които да могат незабавно да си дадат сметка какви могат да са отрицателните последици на речта на омразата. Затова моето решение е образованието за децата, защото сегашните деца ще израснат със социалните мрежи ще израснат с интернет. Ако искате да създадете отговорни възрастни, трябва да образовате децата за това как искате да се държат за бъдеще. Благодаря ви много отлични отговори. Сега трета точка. Енергийна ефективност. Андрея, две минути. Моята цел е да покажа как може да се подобри настоящия европейски подход към интелигентните мрежи. Инвестициите са необходими не само за съвместни проекти в е, Европа, а и е, за местни проекти в държавите членки. Интелигентните мрежи са местни мрежи и тяхната цел е да подобри електропреноса на място и преноса на енергия на място. Предоставя се информация на производителя на енергия и е, се предоставя повече информация за наличната енергия, като налична слънчева електроенергия или вятърна електроенергия. Също времено това може да доведе до снижаване на ползването на капацитета другаде, за да има повече спестявания на другите източници на енергия. По-настоящем няма регламентация в областта. Затова смятам, че Европейския парламент трябва да създаде стандарти и сертификация, за да се гарантира добро ниво на изпълнение на всички бъдещи проекти в Европа. Този тип хармонизация между усилията на отделните страни е много важно за бъдещето на този тип проекти. В крайна сметка е много важно да се използват по-добре ограничените ресурси. Това е част и от Хоризонт 2020 сигурност. Друг важен въпрос е енергийната сигурност. Бъдещето а, показва, че економиката ще е различно благодарение на технологиите. Това няма да стане от днес за утре. И Европа трябва да го насърчи чрез налагане на стандарти и чрез насърчаване на инвестиции на местно равнище. Това е важно в Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря. Бари има думата за второто, втората си идея. Моята втора идея е да се предоставят европейски средства за по-добри проекти, които да водят до преобразуване на съществуващи сгради. А, а, така че да станат много по-слабо ползващи въглеродни горива. В сградите се ползва 40% от енергията, но цените за преобразуване са твърде високи за собствениците. Затова трябва да се насърчат научно-развойни програми, и в областта на архитектурата, и в областта на новите материали, и в областта на новите методи за охлаждане и затопляне. Помощта трябва първо да отиде към жилищата, притежавани от хора с по-низки приходи, които са застрашени от енергийна бедност. Лека по лека трябва да се намерят финансово целесъобразни решения за всички слоеве на обществото. И това всъщност ще доведе до постепенно възстановяване на инвестициите и за собствениците. Също така за новите сгради трябва да се създадат по-добри стандарти е, и съответните сертификати. Обаче откъде да дойдат финансите? Европейският съюз има доста ограничен бюджет. 3,5 милиарда за цяла Европа, коя... милион за цяла Европа. С енергийната ефективност може да бъде насочена, да кажем, като страна като Гърция, чрез стимулиране на иновации, създаване на така наречените зелени работни места и насърчаване на възобновяемите източници на енергия. Там, където има излишък на енергията, тя да бъде връщана обратно в електропредносната мрежа. Благодаря много за предложенията. Чухме две предложения. Сега давам думата на депутатите за коментари. Колегата Мартен, заповядайте. Всъщност, моето не е въпрос, е, бележка. Аз наистина съм съгласен с анализа, който е, направих, е, чухме тук. Интересна е така посоката на вашето мислене, а именно за местни инвестиции, което ще даде възможност на отделно е гражданин да се да, е, така реши своя енергетичен проблем, но трябва да видим какви са приоритетите във всичко това за Европейския съюз. Е, дори да се намерят допълнителните средства за инвестиции, за това за производство на нова енергия, обновяема енергия, тук следва един въпрос е, е, как да как да, да, да правим така, че тези нови източници енергетични източници да, им, да са достъпни за всички, без да има дискриминация. Защото ако решим, че това е приоритет за Европа, както се говори, как, например, ще направим е, в е, е една сграда с ниска консумация, е, в нея е по... Е, една такава сграда струва по-скъпо и найма е по-висок е, и Е, нали, трябва да се инвестира в нова термоизолация, но тук е, трябва да помислим и социалната политика, именно такива жилища е, да бъдат достъпни за всички. Благодаря, колеги. Други желаят ли да вземат думата? Аз всъщност имам въпрос към вас. Е, започвам с това как да се е, изградат интелигентни мрежи, електропредавателни, електропреносни мрежи. Е, трябва да организираме европейска е, платформа, технологична платформа за интелигентни мрежи. Е, и е, се каза тук е, и е, да сме наясно, че това е, е, върви е, е неразивно свързано с нашия енергиен и цифров е, съюз. Не можем да имаме интелигентни електропреносни мрежи без е, да развием, да развием и е, разгърнем нашия цифров съюз, цифровите технологии. Нещата са взаимосвързани. Как гледате на това вие? И е, второ, е, да се насърчават домакинства, които с нулеви въглеродни емисии. Ние в Европейския съюз искаме да играем водеща роля в, по отношение емисиите от въглероден двуокис и с с оглед е, е, климатичните изменения. Често е, нали, се използва понятието нискокарбонова, нисковъглеродна економика, но това изисква инвестиции от страна нашата индустрия и предприятията могат в резултат на това да, да напуснат Европейския съюз и да отидат в други страни, където не се иска толкова от тях. Е, знаем, запознати сме с понятието на изтичане на, на, на въглерод е, или изтичане на работни места, на, на интернет или както щете го наречете. Е, как, как вижд, гледате на този проблем? Как Европа може да има водеща роля в политиката, свързана с климата, без да, да се стигне до изтичане на, на предприятия, до е, губене на, на предприятия, които се преместват другаде. Е, вероятно нямате отговор на въпроса, но ние в Европейския парламент е, не задаваме лесни въпроси по принцип. Сега ще помоля Андрея да започне с, и този път, ако може, по-кратък отговор от предишния път. Благодаря, господин Марта. Е, ще мина на английски, защото френски не е езикът, който владее добре. Когато казваме, че ни трябва е, общност е, цифрова и енергейна, на вторично ниво няма особени проблеми. Проблемите са проблеми на съвместимост а именно когато една държава членка разработи собствена технология, друга е, също и едната се стреми да е по-добра от, следва, от другата. Така че проблемът по-скоро е политически, защото технически не е толкова сложно е, да се развиват паралелно нещата. Но е, трябва и хората да, да действат така, особено когато става дума за частни компании, само европейски регламенти могат да е, въведат стандарти и един и същ е, е, машинен език и цифров език, защото цифровите, в цифровата сфера трябва да се говори на един език или в противен случай няма да се разбираме. И това може да стане чрез политиката, защото техническия подход е факт, но той трябва мъдро да се използва и е, другото, той трябва да е хармонизиран. И е, трябва да се инвестира, е, не толкова да се инвестира технологии, но да се е, сближат, да се хармонизират. Ние не е нужно да слеем Италия с Франция и Германия, ние просто сме е, сме заедно. Все едно да слееш Рим и Милано. Няма как да слееш две неща, които е, е, съществуват паралелно. Благодаря казва председателят. Благодаря за това, което казахте, колкото до въпроса на господин Мартан. Е, хубаво е, ако можем да намерим технологии, които са достъпни за хората с ниски доходи, собствениците на жилища с ниски доходи т.е. да бъде решение, което да е достъпно и за богати, и за бедни. Подхода трябва да е отдолу нагоре при такива научно-изследователски развойни проблеми. Е, друго, ако е, дружества, компании напускат Европейския съюз, е, просто защото Европа настоява е, да бъде водеща по отношение на климата, но е, те ще загубят е, и европейския пазар. Е, не можеш просто да напуснеш, защото не искаш да бъдеш, е, да действаш солидар, да бъдеш солидарен със Съюза и да продължиш да, да ползваш европейския пазар. Може би това е, е това е политически въпрос, но може да се играе с е, е, данъци, такси и други, да се е, насърчат данъчно отношение дадени фирми, които, е, които е, така се съобразяват и е, спазват климатичните изисквания. Благодаря, чудесни отговори е наистина да аплодираме нашите млади гости. Със сигурност ще се срещнем, поне някой от вас, с през, в Страсбург през май следващата година, 17-та година. Това ще е следващата среща, среща за заседание на парламента, младежкия парламент и наистина трябва да кажа, че много сме е, доволни, че сте с нас, е, много сме откровени, е, но е, информация е преди да е, минем на следващата точка. От името на всички е, на, на комисията ИТРЕ искам да е, спомена тук господин Риза Арум, който скоро ще се пенсионира след е, дълга е, изявена кариера в Европейския парламент и в секретарията на комисията ИТРЕ. Бихте ли станали, за да ви видим всички? Много ви благодаря. Наистина чудесна възможност е на вас, младите хора, да кажем, че ние ви чакаме тук, защото от време на време някой от нас е, се налага да се пенсионира, да се отегли и се освобождава място за вас. Вие сте толкова така искрени в това, което е, казвате, е, добре подготвени, квалифицирани, така че е, с радост е, ще ви приемем в бъдеще. Желая ви успех в е, всичко. И така, скъпи приятели, сега да минем на 13-та точка. Страхотно число е 13 стратегията, космическата стратегия за Европа. Е, при нас е господин е, Йохан Дитрих Върнер, генерал директор на Европейската космическа агенция. Много добре знаете, е, вероятно. Господин генерален директор, да ви поканя да вземете мястото си на президиума. Както знаете, Европейската комисия публикува космическа стратегия за Европа в края на октомври, нова стратегия за Европа. От много гледни точки всъщност може да се окаже от решаващо значение за индустрията, упростенчески казано, защото космическата политика означава и космическа индустрия не само Галилео, Пътници и Коперник, но а, и това как да подобрим нашата индустрия, как да и дадем тласък. Заместник председателя Шевкович и комисаря Бянковска представиха тази стратегия на предходното заседание. Проведе се много интересно изслушване по темата. Ние е, Комисията ИТРЕ ще започне да работи по е, доклад по собствена инициатива по тази космическа стратегия госпожа Крел, която е, присъства тук, е докладчик. Кът. Господин Вернер е, както казах, генерален директор на Европейската космическа агенция. Това е една междуправителствена агенция за космически изследвания и е, тя участва в програмите Галилей и Коперник. Но, господин генерален директор, ако можете да кажете няколко думи за агенцията, защото всъщност е, темата е малко нова. Това е тема, която представлява интерес за ИТРЕ отскоро, сравнително. И ние вече така се чувстваме отговорни за този въпрос. Тази тема е била в нашия портфел преди, но нямахме стратегии, нямахме определени интереси. Сега вече имаме конкретен интерес и бихме искали да е, чуем каква е вашата роля като Европейска агенция, е, каква е връзката с националните агенции, какви са е, дейностите в настоящи, бъдещи и как си представяте общата стратегия, как възприемате общата стратегия, представена от Европейската комисия. За нас е много важно, защото ще почнем задълбочени дискусии по темата. Отново казвам, ние отговаряме, е, сме отговорни за всичко, което се случва в е, космоса, но отговаряме и за това, което е, става в държавите членки, в, индустрията. Искаме да подобрим възможностите за промишлеността чрез космическите технологии. И Нашето заседание днес се предава по интернет, така че е възможно на вебсайта на комисията ИТРЕ да човек да е, се запознае с е, тези дискусии в бъдеще. Не знае дали ще информацията ще бъде запазена следващите 100 години или след 2 месеца или година можете да е, е, се справите с това заседание и да информирате обществеността благодарение на това заседание е, и това, че то се предава по интернет, е, да запознаете гражданите с е, европейската, инициативата на Европейската комисия и вашите отговорности като Космическа агенция за Европа. Имате думата. За мен е чест и удоволствие Радвам се, че ме поканихте тук да говорим за това какво бъдещето крие за нас и искам да а, поговоря за а, нашата политика и а, какво е значението на тази стратегия на Европейската комисия за нас. Първо да се върнем назад по-рано. Имаше космическа надпревара. Въпросът беше кой ще изпрати първият човек на Луната. Това беше въпрос на престиж. Суперсилите е, се състезаваха. Е, Съветския съюз и Съединените щати се състезаваха. И е, е, Знаете какви са резултатите. Поне имаше много финансиране за космически програми тогава, но крайният резултат не беше особено полезен. Сега нещата са малко по-различни. Сега работим съвместно. Сателитите могат да помогнат да си сътрудничим за справяне с кризите на Земята. Да, знаем, че има конфликти, знаем какво се случва в Кримския полуостров, например обаче е, от е, всякъде е, по целия свят без визови проблеми се изпращат хора в Международната космическа станция. Когато има политически кризи, трябва да се действа незабавно, но също времено след кризите трябва да се градят мостове какви са най-важните предизвикателства за човечеството. Виждате ги тук на слайда, може би не можете да ги прочетете, затова ще ги прочета аз. Промените в климата, миграцията, мобилността, комуникацията, енергетиката, липсата на ресурси и така нататък. И ще видите последното нещо, което съм написал тук. Това не е едно от предизвикателствата, е по-скоро решението. Става дума за любопитството. Любопитството ни е накарало да излезем от пещерите. Любопитството ни е накарало да открием други континенти. Е, любопитството е основно, основен двигател. Е, Европа много е на него. Не само в лицето на Христофор Колумб, но и на много други. Децата са естествено любопитни и когато родителите е, ги наблюдават как изследват света, те се гордеят от тях. Обаче, когато хората продължат да са любопитни на стари години, е, хората си казват – Ох, този професор. А, аз самият съм а, професор и знам, че това се случва. Но без любопитство а, не можем да а, напреднем. А, става дума за информация, иновации, е, става дума за взаимодействие в Европа, дори да има различни политически системи, може да а, говорим за взаимодействие с целия свят и за вдъхновение за младите хора да се придвижат напред към бъдещето. Защото има много сериозни проблеми. Проблемите в климата, миграцията, економическите проблеми трябва да се даде вдъхновение на младите да живеят. Проблема е къде ни води бъдещето. Еми ето, виждате тук едни динозаври, виждат а, метеорит, който навлиза в а, атмосферата на Земята а, и вместо да си дадат сметка колко, че той ще ги унищожи, си казват а, пожелай си нещо. Нещата се променят, парадигмите се променят. Е, е, сега след студената война мотивацията е съвсем различна е и в фирмите, и а, що се отнася до дейността в космическата област, 75 а, са страните, работещи в космическата област, изпращащи хора в космоса, инвестиращи в космоса. А, има множество проекти. Не става дума само да се докажем кой ще изпрати човек на Луната, въпреки че това е отлично постижение, но а, сега сме се насочили към комуникации, сателити и агенциите, космическите агенции за бъдеще няма да бъдат само финансиращи агенции. Променят се и технологията. Говорите за дигитализацията. Тя достига и космоса. Например, ще има части от изстрелващите системи за космически изследвания, които ще се печатат на три, тризмерни прин, принтери. има и комерциализация, има и участие на гражданите, предоставяне на информация и, и както казах по-рано, информация, иновации, интеракт, инвестиции, взаимодействие, вдъхновение, заетост и економически растеж. Вдъхновение за бъдещето. И за това за Европейската космическа агенция е важно всички тези участващи лица да, се, да работят заедно. Политиката, обществото, инвеститорите. Организирахме граждански дебат участваха 22 е, държави. 20 е, от тях са държави членки на Европейския съюз. Е, включително участваха Швейцария, Словения, Канада. Проведохме този дебат на гражданите, говорихме какво се очаква за бъдеще. Хора... Дебатът беше много интересен. Хора от 15 до 89 години, пенсионери, млади. Дебатът беше много интересен. Няма как да представя всички резултати. Те са на нашата веб страница, но ще спомена два от елемента. Първо имаше е, изразено голямо доверие на косми... към космическите агенции. И второ, а, е, вижте последният ред на слайда. 81% от участниците казаха, че трябва да се експлуатират природните ресурси от космоса. Казаха, трябва да се използват, но да не се стига до разрушение и до замърсяване. Светът надхвърля Европа. Европейската космическа агенция има 22 държави членки, плюс Канада – затова ние сме единствената космически агенция в света, която представлява държави, е, граждани от различни националности. Затова за нас е много важно това широко сътрудничество. Как да се дефинира иновацията? За мен иновацията е даден продукт да излезе на пазара не просто да има нова идея. Тя е постигнала целта си, когато се стигне до нов продукт на пазара. Виждате тук веригата на иновацията. Започва се от фундаменталните научни изследвания. И крайната точка е пазара. Въпросът е да е, съществуват взаимосвързани е, междинните звена, а не между пазара и фундаменталните изследвания да има нещо като долината на смъртта. Светът се променя. Космос 4.0 Все повече фирми навлизат на пазара е, и повече, все повече от тях са от дясната част на веригата. Не от към фундаменталните изследвания, а от към пускането на продукти на пазара. Информацията, която се събира чрез фундаментални изследвания, може да бъде използвана в изключително много области. В космоса, в автомобилстроенето, в шоу-бизнеса, но трябва да насърчим развитието. Няма сензори, например, за измерване на шума в градовете. Защо няма такива сензори, чрез които от сателити да може да се измерва замърсяването, шумовото замърсяване на градовете? Друг важен въпрос е да са свързани различните области, в които се използват иновации, постигнати от космическите изследвания. Ето сега, тук в залата, ще видите а, кос... детектори за дим. Те са разработени първо за Аполо 1. Аполло Аполо 1 изгоря в пожар. След това се разработиха такива детектори, които вече се използват навсякъде. Е, има и други подобни проекти и работим с така наречените бизнес инкубатори в много страни в Европа. Даваме възможност на млади предприемачи, както и на не толкова млади, но готови да работят в областта на нововведенията хора, възможност да създадат нови работни места. Иначе, е, нека да ви дам пример. Е, розета, известна ви е. Една комета, която е, изклю... е черна на цвят. Обаче е, на розета имаше камера, която може да разграничи различни цветове много малки нюанси на черното и тъмносивото. Такива камери в момента могат да се използват нощем в горите, за да се а, види дали даден а, дим идва от пожар или от нещо друго. много колеги казват, Европейския съюз трябва да стане Съединени Европейски щати. Това е от френската телевизия, от дясно. Ще видите един астронавт, който не е французин. Той е европеец, британец. 10 минути в най-гледното време в новините във Франция бе е, ин, предавано интервю с него в реално време от Международната космическа станция. И така, идеята за постигане на Съединени Европейски щати може би не е толкова лесно постижима, но един, идеята да работим заедно в космическата област в Европа е постижима. И вече се работи в тази област и е много важно да си сътрудничим. Конвенцията за Европейската космическа агенция е от 1975 година. От тогава тя е работила в много области. Виждате различните иллюстрации на различни наши проекти. И е, сателитни проекти, нови системи за изстрелване, нови космически кораби за навлизане в атмосферата. И трябва да сме готови с собствени инструменти за бъдещето, както иллюстрира и фирма, филма Армагедон – Друг важен въпрос е индустриалната политика. Тя е свързана с нашия проект GeoReturn, в който подкрепяме малки и средни предприятия. След това дойде Лисабонския договор. В Лисабонския договор не се слага край на дейността на дейността на агенцията, но се казва, че е важно да има добри отношения между Европейския съюз и агенцията. Лъжбията Бенковска работи и в областта на Европейската стратегия за космоса. Имаме общи европейски цели, сближаване, европейския дух и така нататък. Обаче също времено има и съвместно становище на Европейския съюз и Европейската космическа агенция, подписан от страна на Европейския съюз от госпожа Бенковска, страна на Космическата агенция от мен. И тук разработваме сътрудничество в няколко основни области и рамково сътрудничество. Много е важно да работим чрез европейска идентичност, европейски друг, да работим с сближаване. Е, Европейската агенция за космоса, Европейския съюз работят по конкретни цели. Вие говорите за стратегията за космоса на Европейската комисия. Това е целта на Европа. От друга страна, целите на Европейската космическа агенция е, ще бъдат публикувани след два дена. наричаме новата стратегия Космос 4.0. Обединен европейски космос. Ще имаме и съвместно изявление и се надявам, че това ще бъде добро вдъхновение за бъдеще, да работим за Европа и за общото ни бъдеще. Благодаря ви много, благодаря за този изключение за това е изключително ангажирано изказване. Поставяте отлично начало на разговора. От името на ЕНП думата има госпожа Гростет, съместник председател. Господин директор, благодаря ви първо за това, че дойдохте на това изслушване. Не само беше много интересно вашето изказване, но ентусиазма, страстното и начин по който вие предадахте посланието си е важно за нас, защото ние знаем е, е колко е, е важна тази стратегия и е, много добре разбрахме е, вашите послания. Е, вашата агенция, тази агенция е, е в е, един особен период успешно изстрелване на четете на спътника Галилей по, по програмата Галилей и други. Всички тези успехи е, са, се дължат на е, силната европейска ангажираност и ние трябва да ги е, да поддържаме това ниво на ангажираност чрез бюджета и други инструменти да подкрепям вашата агенция. Важно е за бъдещето на Европа това, важно е и за независимостта на Европейския съюз. Знаем, е, че ние, е, ние сме е, независими, но трябва да продължим да бъдем независими и в космическите изследвания. Тук нещата опират и до индустриална политика е, в, е, по отношение на е, космоса, където има много силен стратегически момент. Коперни Галилей вече трябва да допринасят по един конкретен начин. Те трябва да имат нашата подкрепа и вие ще ни помагате за това. Вие обяснихте много ясно, много хубаво колко важни са колко важно, как всичко това ще се отрази на гражданите, на живота на гражданите е, и колко важно е да имаме една конкретна е, политика за космоса. Тук има много апликации е, в автомобилостроенето, екологията, медицината и други области. Знаем, разбираме всичко това, но всичките тези дадености трябва да се използват ефективно ефективно, но предвид е, сложността е, на приложение на всички тези програми, какви са според вас начините да се подобри положението чрез агенцията? Какво може да направи агенцията, като координира и управлява тези програми с държавите членки и, да, и, и, е, и Европейската комисия? Защото не е лесна задача да се координира всичко това. Е, вие представихте една малко, казахте, идилична картина на всичко това, но ние знаем колко трудности се крият за тази работа и е, разбира се парламента ще е, е с вас, защото важно е да се е, виждат тези действия в, в, по отношение на космическото пространство. Те трябва да са видими и ясни за всички. Благодаря. За социал, социал-демократите госпожа Крел, която всъщност е и нашата докладчица за, от името на ИТРЕ. Е, благодаря, господин Вернер, за наистина много ангажирания начин, по който представихте темата. Надявам се, че всички са слушали това по интернет, защото е, е, нямаме толкова много запалени, ентусизирани европейци, а особено при сегашното настроение в Европейския съюз и е, вашата, тона на вашето изказване беше, е, е много е, полезен. Е, говорихте, е, стана дума за мой доклад, е, той излезе, може би, ще излезе през е, март. Може би няма да присъствам на следващото изслушване, е, изслушване, защото няма да бъда в Брюксел по това време, но надявам се до тогава да имам възможност и в Хиле, и в пустинята Такама да участваме в работата на обсерваторията там, съвместната обсерватория. Наистина вълнуващо е това, което е, учените и, и жените учени, за съжаление повече са мъжете, е, от цяла Европа е, правят е, чрез сътрудничество и не само от Европа. Например, Една, един от е, въпросите е, в е, стратегията, космическата стратегия на Европейския съюз, именно за частотите и преминаване от един частотен пояс в друг и мисля, че в, във връзка с обсерваторията, може би ще засегна тези тема специално в моя доклад. И бих коментирала по-скоро неща, които, по които искам да чуя вашата позиция. Първо, какви мерки е, трябва да се използват при поемане на пазара, това, което комисията предлага, за да може е, съответните ни служби да се, ангажирани, да се ангажират по-интензивно. И второ, е, честните, е, частния сектор е, е, е отрешаващо значение. Затова няма е, въпросно е, при е, предоставането на такива услуги е, за изследване на космоса, е, има ли смисъл тяхната работа? Вие сте информирани за начин на работа в това отношение в САЩ и какво смятате, каква, каква политика трябва да води Европейски съюз в тази връзка? Е, гражданския характер на е, космическите проекти все още преобладава и във всички случаи може би могат да се използват, е, вероятно могат да се използват някои аспекти по отношение сигурността и отбраната на Европейския съюз. Това е немаловажна тема, но мисля, че гражданския характер на програмите трябва да остане, да, да, така, да, се, да, да остане и в бъдеще. Е, давате си сметка за, за замърсяванията на, на около земното пространство е, и е, космическите отпадъци. Е, тук комисията предлага няколко е, идеи в новата си стратегия, но агенцията ви е, ще трябва да играе огромна роля в това отношение. Как изглеждат нещата е, от гледна точка на бюджета, с който разполагате или трябва да, да имате? Е, можем ли по някакъв начин да помогнем е, чрез е, нашата позиция да, да, да, да, настояваме е, за е, е, някакъв вид съдействие и какво е, можете допълнително да предложите към е, позицията на комисията, което ние да отразим в нашия доклад. Благодаря. Господин Тушеновски от е, името на, на е, ЕКАРЕ svým eh, mateřským jazykem. Chtěl bych vám, pane Радя eh, poděkovat za to dnešní... Ще говоря народния си език. Благодаря много, господин eh, директор, за вашите уводни думи. Вие споменахте как си представяте работата на агенцията в бъдеще. интересуваме нещо конкретно, което казахте, че преди двигателя е, на, на, за научните изследвания в е, космоса е, е била надпреварата между отделните държави. Говорите за Race in Space, космическата надпревара. Днес това, на което сме свидетели, е, че космическото пространство е открито за всички и всъщност е, бизнеса е, е двигател на научните изследвания, е, свързани с космоса така че според мен трябва да се насърчават начинаещи фирми. Е, космоса е огромна възможност за младите хора, особено космическите изследвания е, се превръщат в е, една много интересна и привлекателна дейност, бизнес дейност и научна дейност в бъдеще. Бих искал да ви поздравя, защото Боя се, че този въпрос бе пренебрегван е, малко. Е, поздравявам ви за е, изстрелването на, успешно изстрелване на четирите спътника по Галилей. Наистина това е голямо постижение. Надявам се, че всички пътници ще е, си свършат работата и Галилей е, в бъдеще ще е отворен е, програма за всички, защото това ще, е, ще е, е, е въпрос на бъдещето. Въпросът ми, новите бизнес възможности, които е, се разкриват е, чрез е, космическото пространство. Казахте, че Ариан е, е подписан договор по Ариан 6 за научни изследвания. Това е важно, защото е, е, отваря възможности за нови е, системи за изстрелване. Какъв е графика? Как си представяте във времето това? Кога смятате, че ще имаме нови но, но, ракети носачи, като Ариан 6, е, например? Кога ще имаме нови такива е, ракети носачи? Е, ракети носители. Е, това е важно, за да можем да помогнем от Европейския парламент. И отново, благодаря ви отново. Смятам, че Европейската космическа агенция е, е, е напреднала е, много и е, това е едно голямо постижение на Европейския съюз. Благодаря ви е, за е, изказването, каза председателя. Сега от Алде, за Алде, госпожа Кора фон Нюрхаузен. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за много така страстното представене. Много е, ентусиазъм и енергия излъчваше вашето е, изказване, което е чудесно. Радвам се, че Европейския съюз и ЕСА са подписали обща декларация за космическото пространство. Е, при представлена на, на стратегията на Комисията за космоса, това е важен признак, означава, че се разчупват оградите и това е демонстрация на общо европейски дух. Радваме се, е, че имаме тази стратегия, харесва ни цялостния и дух, е, е, предвижда се сериозна роля за частния сектор и особено внимание се обръща на основните програми. Госпожа Гросет също спомена е, това, че общата, обществеността не си дава сметка за това как е, космоса и космическите изследвания могат да се отразят на техния ежедневие. Е, та, може би ще задам същи въпроси на комисаря Биенковска. По-добре е да помислим за една по-широка комуникационна стратегия, не е, да се занимаваме само с е, е, лунното граче, което е интересно, но така малко е, е, по е, зрелищно. А, има други начини, има други а, е, ефекти на всичко това върху хората. Е, госпожа Гростет, е, вие, госпожа Биенковска, е, които работим по въпросите за баланса между половете, трябва да засегнем и този въпрос. Но трябва да, да представяме темата по-убедително сред хората, за да имаме повече инвестиции, защото хората не знаят за какво става дума и колко важни са космическите изследвания за тяхното ежедневие, никой няма да, да се опита да домресе към бюджетите. Така че това е един въпрос, на който трябва да обърнем допълнително внимание. И два конкретни въпроса по платформите данни. Европейската стратегия е, обяви, че ще има платформи за разпространение на данни и е, за насърчаване на е, економиката. Е, мисля, че ЕЗА ще, ще е, отговаря за е, обществените пръчки за тези, предоставянето на тези платформи. Кога очакваме, очаквате тези платформи да задействат и какви са критериите за, е, при е, тяхното е, създаване? Оперативна съвместимост ли или ще, и, и ще могат ли малки и средни предприятия да оперират тези платформи, защото това е от което най-много имаме нужда. И последния въпрос е, е за малките е, изстрелващи устройства. Видяхме е, напоследък развитието на изстрелването на все по-малки е, сателити, които по, е, съфърници, които по-лесно се изстрелват. Е, Новега може да използва такива от е, е, сателити от 300 кг нагоре. Агенцията разработва нови технологии за изстрелване на нано и макро, микро сателити. Така ли е? И смятате ли, че това е потенциална сфера за партньорство, публично-частно партньорство? Госпожа Кохличка, господин Кохличък има думата от ГОЕ. Пане колего, та презентация... Благодаря много, господин председател. Вашето, вашата презентация, господин Вьорнер, бе много впечатляващо. Жалко, че а, хората не знаят какво се случва в тази област. Важното е, че тук успяхте да обясните какво представлява Европейската космическа агенция. Тези презентации би трябвало да се слушат по-често и навсякъде. Моите въпроси са следните. На първо място, считате ли, че можем да стигнем до сключването на международно споразумение за намаляване на нежелани отпадъци в космоса. Ние не искаме замърсяване на космоса. Не искаме да се случва това, което е на Земята. Следващият ми въпрос е свързан с Галилей. Очаквате ли 30-те спътници да бъдат а, изстреляни в скоро време и горе-долу как, какъв е времевия период, който сте предвидили? Кога ще започнат да работят тези спътници? И накрая за международните космически станции. Както знаем, ще се сложи край на тези станции – и въпросът е следният. Очаква ли се, че Европа ще участва в изграждането на една нова станция от такъв тип? По какъв начин ще участваме? Това са атрактивните въпроси, както каза колегата преди малко. И последен въпрос. Как ще публикувате данните? които предполагам, че измервате, защото смятам, че вие събирате а, данни в агенцията за микроскорителите, различни наблюдения, за невидимия спектър и така нататък. Все данни, които са много полезни в сферата на технологиите. Но тези данни могат да се използват също и в екологията. Може да има археологични а, сфери, които са все още непознати. Това може да се използва и в околната среда, риболова и така нататък. Now we go to the other speakers, Mr. Zorinio. Благодаря много е сега господин Зориньо, казва председателят. Благодаря, господин председател. Господин председател, а, искам да благодаря на генералния директор за презентацията, която направи. Тя беше много стимулираща и допълва дебата, който имахме с двамата комисари тук в тази а, зала. Вие сте прав трябва да се избере много ясен фокус и да се съберат различни проекти с цел преследване на глобални цели. Контекстът е отличен за насърчаване на сътрудничеството след економическата криза. Един въпрос във връзка с работата по един конкретен проект в моята страна. Искам да разбера какво е мнението ви за ролята на този проект в стратегията Space 4.0. Космическата агенция НАСА и Бразилската космическа агенция работят по общ проект а, с а, силно космическо измерение. Това е много важна геостратегическа платформа, по всяко време от а, историята, както по време на война, така и по настоящен в мирно време, ние бихме искали да работим, за да можем да изпращаме по-ефтини спътници в космоса. Може би. Може би такива ние си сътрудничам с африкански страни, с Испания, с латиноамерикански страни, за да потърсим най-доброто, най-подходящото измерение. Искам да разбера какво е значението на този проект за Space 4.0. Госпожа Муди. Uh, your, um... Благодаря много. Благодаря за вашата вдъхновяваща презентация. Като депутат от Великобритания, особено ми хареса слайда с френската телевизия, интервюираща Тим Пик. Може би точно това, показването на европейския дух, е нещо, което ни трябва в момента в моята страна. Действително важна е темата, важна е областта. Работим по въпроса за промените в климата. В моя регион е метеорологичната служба на Великобритания и много добре си знаем, си даваме сметка колко полезни са космическите развития за тази област. Сега, значението на малките сателити и иновациите, които могат да преминават през малки сателити, това е област, е, в която бих се радвала нещата да станат малко по-ясни. Е, може ли да ми обясните малко повече какво имате предвид? Още нещо – възможностите е, за технологии за хоризонтално изстрелване и как е, се развиват изследванията в тази област. Иначе най-важните ме от вашата презентация за мен са любопитство, вдъхновение и участие. И мисля, че в стратегията и в съобщението не се набляга достатъчно на любопитството. Ето, Тим Пик стига до космоса. Толкова много училища се вълнуваха от това пътуване в космоса. Много често се говори за космоса като начин да наблюдаваме случващото се на Земята. Мисля, че не трябва да се пропуска и, е, погледа навън, извън Земята. Не се работи достатъчно в тази област, а това са нови хоризонти на развитие, които не трябва да пропускаме. Благодаря много. Господин генерален директор, космическата политика на Европейския съюз е политика, която ви вълнува. Вълнува ви и темата за европейската интеграция – Добре е, че тези две теми се съвместяват. Не казахте обаче нищо за образованието в областта на космическата политика. и космическите науки. Може би е добре да има съвместна образователна програма съвсем проста, която да бъде въведена в училищата, в началните училища и в гимназиите. Един, два урока, три, пет урока, нещо такова. Политика в областта на космоса, интеграция. Това са въпросите. Давам дума за отговор. Благодаря много за всички любезни изказвания, за положителни изказвания. Няма да се спра на всички зададени въпроси, някои от тях са свързани едни с други. За това ще отговоря в малко по-концентриран вид и за Европейски, Европе, Агенцията Европейска съюз и как ще си сътрудничим за бъдеще ми. Важно е да не се конкурираме, да координираме дейността си и да работим заедно. В рамковото споразумение, което споменах от 2004 година, между Европейския съюз и агенцията се говори за космически съвет че това е възможно. На въпросът се случва ли се това или не. По-скоро има неформални срещи въз основа на едно формално рамково споразумение. Не мисля, че трябва да е правно задължение да се провеждат тези срещи, а трябва да се срещаме просто редовно и да говорим открито за това какво трябва да се прави за напред. Компетенциите ни са различни и трябва да ги използваме. Комисията има сериозни правомощи в областта на отраслата политика. Може да се използват космическите открития в селското стопанство, в а, мореплаването, в управлението на трафика. Това са все политики, които могат да се предприемат от е, е, на ниво Европейски съюз, също времено отношение на публичните поръчки. Е, ние не можем да влияем на това. Това може да се е, да бъде предмет на влияние на Европейската комисия. Галилей и Коперник са добри програми. Е, 30-те или е, сателита, кога ще станат 30, е, беше въпроса. Идеята беше всъщност да има 27 различни сателита в различни области орбити, три различни орбити. Ако са в една и съща орбита, няма как да се навигира и да има три допълнителни резервни сателита, т.е. ако един сателит е, има някакви проблеми, да бъде заместен с друг на същата орбита. орбита. През 2020 година ще приключи този план. вече четири сателита са изстреляни. Изглеждат нещата просто и обаче всъщност тези сателити трябва да са на различни места в космоса. Тоест, космическият кораб излита в орбита, освобождава два сателита и след това на друго място от други два. Тома Пески, европейския астронавт с френч, френски акцент също пътува в същия ден. 75 са успешните изстрелвания на кораби без нито една грешка, но трябва да имаме по... да намалим, намалим разходите. Ариан 6 ще бъде по-ефтин от Ариан 5, ще работи през от 2020 години нататък. Имаме и, и по-малък ракетоносител. носител Вега С е по-малкия. Ян 62 е следващия. И Ян 64 е, е третият, за който има 4 двигателя. Така че имаме пълното разнообразие. Трябват ни нови технологии. Посетих... Е, трябват ни идеи за ракетоносители за в бъдеще. Не може да се гледа за Съединените щати и да се говори за Тесла плюс PayPal плюс а, ракетоносителите, произвеждани от един и същи производител. Някои неща са полезни, други не. Ето тази бутилка може да се използва повторно, може да се рециклира. Има други бутилки, които не могат да се рециклират. 11 такива ракетоносители Ариан очакваме да имаме в най-скоро бъдеще. Другия въпрос. Твърди се, че Вега е твърде голям за малките сателити. Очакваме специална инициатива за това как Вега да се използва за малките сателити за най-малки, и за най-малките сателити това е важно и за промишлеността. В Европа също има награди и конкурси и работим с малки и средни предприятия. В агенцията има специална програма за подкрепа на тези фирми. Имаме специална политика за данните, за свободен обмен на данни. Е, трудно беше да убедим всички, че това е доброто решение, но вече имаме тази система. За Коперник това вече въже, възеше. Сега вече отваряме е, достъп е, до всички технически данни. В научната област имаме 6 месеца забавяне, защото основните изследователи – имат правото първи да представят данните. Така че за научните данни има 6 месеца изчакване преди те да се публикуват. Но точно заради това агенцията не е само агенция за финансиране, а е агенция за развитие на научните изследвания. Зададохте въпроси за образованието. Надявам се, че тук имам приятели, които ще кажат възвръщаемостта на инвестициите нещо положително. Но възвръщаемост не означава днес влагаме едно евро, утре получавам 6. Всъщност космическите технологии това е факт, едно към 6, но по някой път има нужда от повече време за тази възвръщаемост. А, Има различен тип възвръщаемост защото ако инвестицията е вдъхновение, то може да доведе до иновация и инициатива в бъдеще. Аз съм граждански... Аз съм строителен инженер. Е, родителите ми обаче винаги са ми казвали, не, Забравяй да мечтаеш и ето, вижте, сега се занимавам с космоса. Алберт Айнштайн преди 100 години написа своята теория на относителността. Познавате я добре, сигурен съм. Има две теории. А, обща теория на относителността и а, специална теория на относителността. Първата казва, че времето, което виждате на своя часовник зависи от гравитацията. Това не го разбирам, но му вярвам и скоростта. А, добре, ма това го пробвам с колата и не виждам никаква разлика в часовника. В Галиле обаче има сателити, които се движат твърде бързо, че времето действително се променя. Има часовник на борда на а, този сателит, Същевременно сателита се намира в област на по-малка гравитация. И така, гравитацията също се променя. И ако Айнштайн не беше направил своето откритие, грешката при предоставената информация за навигацията би била 500 метра само за един час. Така че, ако... ето, това е теорията на Айнштайн. 100 години тя не се е използвала за нищо. Изведнъж се оказва, че има реално практическо приложение. Мога да говоря още с часове за нашата работа. Имаме образователна програма. Бихме искали да има повече подкрепа за тази образователна програма. Всеки път, когато посещавам някои от държавите членки на агенцията, правя поне една-две лекции пред студенти или ученици. космическите отпадъци. Това е много важно за правлението на космическите са, а, а, на сателитите. И ни трябва някакъв вид а, Ораторът прави а, игра на думи на английски, която е непроводима. Vacuum cleaner значи пръхосмокачка. Също времено буквални превод е инструмент за почистване на вакуума, на празното пространство. Е, това ни трябва сега за космоса. Също но това е нещо, което ще струва скъпо. Това трябва да се направи на европейски мащаб, може би дори световен. И така, това е проблема с отпадъците в космоса. Отбраната на планетата, това е друг важен въпрос. Да кажем, ако се зададе метеорит, да има нещо, което да можем да направим, за да го спрем. Това е отбрана на планетата. Това не е военна отбрана. Това е гражданска отбрана. Друг важен въпрос – да не се замърсяват други планети. Историята на Поло 12, каца на Луната и оставя малка машина, Сървейер май се казваше, Взе камерата от тази камера и е, от, от тази машина и я връщат на земята, изследват а, камерата, нанема микроорганизми, чудят се дали са от луната, оказва се, че техникът, който я е монтирал, е бил болен. Така че е много важно да се замърсяват други планети с наши микроорганизми. космическата станция, какво можем да направим там? Трябва да се правят изследвания в среда на микрогравитация. Трябва да се използват различни технологии, разработват се те в пространството, нови биологични експерименти. Ако а, не участват хора, обаче губим възможността да изследваме медицинските аспекти. В, в слаба гравитация се променя кръвното налягане, възниква остеопороза и така нататък и така нататък. Учените намират едно, намират как да му повлияят, намират друго и така нататък. И така се разработват нови лечение, включително за остеопорозата. Има такова разработено лечение е, след изследванията в Международната космическа станция. Втора такава не ни е необходима. Трябва да работим заедно. Там нататък може да работим. По Луната има много изследвания. Е, селото на Луната не е проект, то е концепция. И се надявам, че ще имаме вдъхновение за сътрудничество в световен план. Мога да говоря и повече по темата, но разбирам, че има ограничения. Забравиха Зорските острови. Трябва да ви се извиня, обаче продължавам. На Азорските острови имаме дейност, която наричаме Трите А. Арктика, Атлантика и Алпите. Казвате, ама защо всички тези неща на едно? Ами защото обсъждаме темата в Азорските острови, развиваме дейност, която е важна за мореплаването. Работим във всички тези области. Извинявайте, господин председател. Благодаря много. Да, действително познаваме в най-малки подробности теорията на относителността и също времено на нея разбираме ни най-малко. Що се отнася до селцето на Луната, подкрепих тази идея в Европейската комисия на една среща, където имаше 800 души, имаше презентация за стратегията за космоса. Отлична идея, обаче не знам какви са подробностите и техническите подробности не са ми ясни. Уважаеми колеги, това е първото ни заседание. Надявам се, че ще се срещаме отново с господин Вернер през следващите две години и половина в рамките на работата си в Европейския парламент, тази парламентарна комисия. Благодаря ви за участието и за ентусиазм, който е най-важен за нас в Европейския съюз. Uh, dear friends, 3 o'clock, hearing on future of... Uh... Uh, значи изслушване за бъдещето на научните изследвания в Европа. Благодаря.